Okay, colleagues. И така, колеги, добре дошли на съвместната част от заседанието на Комисията по външни въпроси и Комисията по развитие. Преди седмица-две проведохме отново съвместно заседание за измененията по становището за справяне с движенията на бежанци и мигранти и ролята на външната дейност на Европейския съюз. Са докладчици с Елена Веленсияно и Аугустин Диас Демера Гарсия Консуерга. Доста изменения има. Преди да започнем с гласуването, някои от докладчиците искали да вземе думата. Искате ли да кажете нещо преди да пристъпим към самото гласуване? Заповядайте. Моля, колеги, обърнете внимание. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искал да благодаря на Елена. Благодаря за изключително ефективния подход по работата по това становище. И мисля, че нещо, което първоначално изглежда доста сложно, успя да достигне до успешно заключение. Нещо, което се, ще се види и в течение на днешното заседание. Смятам, че в крайна сметка ще получим нещо, което ще почива на общи интереси, общи интереси, които обаче са свързани с един много сложен въпрос и наистина съм благодарен за този подход. Председателката има, колеги, едно устно изменение, но ще го разгледаме накрая като последно гласуване. Така че сега предлагам да започнем с изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, Приема се. Сега преминаваме към изменение 127 и 128, които са идентични за, против, въздържали се, приема се. 129, то отпада, 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, Нека проверим. Правим проверка по 131. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Не. Добре, край на гласуването. Отхвърля се. 132 за против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Правим проверка по 134, моля гласувайте. Да, мисля, че това беше резултата, но нека проверим всички ли гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се, но с много близки резултати, така че си струваше проверката. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме директно на 152. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 167. За, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, нека проверим. Правим проверка по 168, моля гласувайте. Всички или гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 169 за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 Имаме разделно гласуване по 241. Първа част на 241 за, против, въздържали се. Нека проверим. Правим проверка на първа част на 241. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха вече? Край на гласуването. От НП един глас повече. НП, моля ви. Благодаря. Никога не е достатъчно. Сега обявявам край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 241 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против въздържали се, приема се. 249 за, против въздържали се, отхвърля се. 250 за, против въздържали се, отхвърля се. 251 за, против въздържали се, отхвърля се. 252 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 и 3 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 и 278 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 279 за, против, въздържали се. Нека направим проверка по 279. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 292 и 304 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 и 297 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 302 и 299 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 303 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка по 303. Не беше ясно точно как протече гласуването. Сега е ясно. Някой грешно и, и вдигнаха ръка, а сега нека да проверим. Моля да ме извините, но не ми беше ясно при колегите социалисти. И така, 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме на 332 за, против, въздържали се, приема се. 333 за, против, въздържали се, приема се. 334. Проверка на 333. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се. 334 за. Против въздържали се. Нека проверим. Правим проверка по 334. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Миналия път резултата беше много близък. Край на гласуването. Отхвърля се. 335. Две части. Първа част на 335 за, против, въздържали се. Правим проверка на първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част на 335. За, против, въздържали се, отхвърля се. 336 и 337 идентични за, против въздържали се, приема се. 338 за, против въздържали се, приема се. 339 за, против въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Сега пропускаме две страници и отиваме на 362-363 за, против, въздържали се, приема се. 364 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 364 за, против, въздържали се. Нека проверим. Правим проверка на изменението на новия председател. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 458 пада, 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. 387 за, против, въздържали се, приема се. 388 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се. Нека проверим по 408. Моля, гласувайте но моля колегите социалисти ясно да индикират как гласуват. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. 410, две части, първа част за, против, въздържали се. Нека проверим първа част, моля гласувайте. Всички ли гласуваха вече? Край на гласуването. От НП един глас повече. Добре, всичко е наред сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Не беше необходим допълнителния глас. Втора част на 410 за, против. Втора част отново. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, приема се. 424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, пада, извинете ме. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 432, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Нека проверим втора част, моля гласувайте. Всички ли гласуваха вече? Край на гласуването. Отхвърля се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 но ясно трябва да се индикира при гласуването. 451 за. Тук имаме разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Правим проверка по първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 453 и 4 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 456 за, против, въздържали се, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, приема се. 460 и 61 идентични, две части. Първа част за, против, въздържали се, Правим проверка на първа част на 460. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част тук не е необходимо гласуване, защото се покрива от компромиса. 462 за, против, въздържали се, отхвърля се. 463 за, против, въздържали се, приема се. 464 за, против, въздържали се, отхвърля се. 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 466 за, против, въздържали се, приема се. 467 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 477 и 487 за, против, въздържали се, приемат се. 478 за, против, въздържали се, приема се. 479 за, против, въздържали се. Правим проверка по 479. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 480 за, против, въздържали се, отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 497 за, против, въздържали се. Правим проверка. Проверка по 497. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, приема се 499 за, против, въздържали се, приема се. 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 508 за, против, въздържали се, отхвърля се. 509 за, против, въздържали се, приема се. 510, 511 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 512 за, против, въздържали се, приема се. 513 и 14 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 5-3-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-3-4 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка по 534. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се с голямо мнозинство. Елишлайн, някакъв въпрос? Да, извинете, госпожо председател. А, тук исках а, да, а, да се премести оператора, защото не се виждаше нашето гласуване. Да, но ние наблюдаваме тук индикациите, така че всичко се отчита. Но наистина операторът може би трябва да се премести. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 540 и 81 за, против, въздържали се, приема се. 541 за, против, въздържали се, отхвърля се. 542 за, против, въздържали се, приема се. 543 и 483 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 544 и 484 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 545 и 485 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 546 и 486 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 547 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на съображенията от преамбюла. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се. Нека проверим. Проверка по 68. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, Проверка. Проверка по 75. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим 76. Моля, гласувайте. Гласувайте. Тук имаше много въздържали се. Край на гласуването. Отхвърля се. Тук ми се струва, че наистина в зависимост от превода се реагира на различни места. Сега 77 и 74 за, против, въздържали се, приемат се.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 104 за, против, въздържали се, отхвърля се 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Позовавания. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Гласуваме параграф 3. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 6. За, против, въздържали се, приема се. Седми параграф пада, а сега становището на Либе. Параграф 1. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3 за, против въздържали се, приема се. Параграф 7 за, против въздържали се, приема се. Параграф 11 за, против въздържали се, приема се. 12 за, против въздържали се, приема се. 18 параграф разделно гласуване за първа част. 18 параграф за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на втора част на параграф 18. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 Нека проверим. Проверка по 33 на Либе. Може би се изморявате вече и не ми е ясно как гласувате, но сега гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се, но с малък резултат разлика. 34 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме сега на 36 параграф. За, против, въздържали се, приема се. Сега ни очаква новото устно изменение, което е внесено от съдокладчиците и ще дам думата на Елена Валенсиано. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Важно е при това гласуване да се отчете и сегашната ситуация – след решенията на администрацията на Тръмп. В резултат на неодавнашното решение да се забрани временно достъпа на граждани от седем държави, предимно мюсюлмански, приема на бежанци, смятаме, е, че тези дискриминационни мерки имат ксенофобски характер и се разминават с международните инструменти, като Женевската конвенция. те подкопават сегашните усилия да се постигне справедливо разпределение на отговорността по отношение на бежанците. Европейският съюз има ясни позиции, е, за да отстоява международната система за сигурност и е, правната уредба. Това е устното изменение, което искаме да направим. Напълно съм съгласен с това изменение и е, ние сме го подписали двамата. Okay, we'll vote that amendment then. Тогава трябва да гласуваме по изменението за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Правим проверка по устното изменение. Моля, гласувайте. Всички, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство, така че това изменение се приема. Um, а сега гласуваме по окончателния текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с значително мнозинство. Поздравления за с докладчиците и благодаря за работата по компромисните предложения. Това скъси гласуването, така че мисля, че осъществихме много добро сътрудничество. Благодаря ви, колеги.